тристранни преговори. И така стигам до последното съобщение на председателя. Ще дам думите на колегите, които пускаха думата. Бих искала да ви, да ви осведомя, че заедно с председателят на съвета, утре председателят Таяни ще подпише два законодателни адка, прияти по обикновената законодателна процедура, съгласно член 78 на правилника за дейността на Европейския парламент Заглавията на законодателните актове ще бъдат публикувани в протокол на днешното заседание. Благодаря ви според търпение с тези съобщения. Преди да пристъпим към дневния ред, трима колеги поискаха думата. Започваме с господин Фрунсолика. Процедурен въпрос. Uh, chair, uh, Скъпи колеги, на 20 ноември в Киев се проведе форум на националните малцинства в Украина, включително и представители на румънското, българското, унгарското, словашкото, българското, татарското и еврейското малцинство, за да се обсъди новият национален закон, който забранява на националните малцинства да използват езиците си при образованието на децата си във всички етапи на, на образованието, съгласно Конституцията. И това събитие беше възпрепятствано от политическото движение Свобода и а, участниците в мероприятието трябваше да бъдат евакуирани. Моля Европейски парламент вземе позиция по това събитие украинските власти толерират подобни събития. Украина е асоциирана държава към Европейския съюз и следва да зачита европейските ценности, да насърчава европейските ценности, включително и правата на националните младсинства, включително и тяхното право на достъп до образование на родният им език. Благодаря ви. Thank you. We take note of you. Благодаря ви, отбелязваме си коментара ви. Сега давам думата на госпожа Шуица. Процедурен въпрос. Е, е, Бих искал да се изказа на родния си език. Дакле, u ovom, u И така. Длъжна съм да съобщя пред Европейския парламент фактът, че парламентът на Харватия прекрати работата си. Същото въжи и за парламента на Босния и Херцеговина, тъй като Международният съдебен трибунал в а, а, Хага произнесе много важни присъди срещу шестима обвиняеми. един от обвиняемите е, се извършил самоубийство в е, болни и по-късно с отрова и е, почина по-късно в болница в Хага. Държах да ви осведомя за това събитие и решението на нашия парламент, парламент на Босна и Херцеговина, спрямо решението на Международния наказателен трибунал в Хага. Има също така и други обвинения а, по, ви, срещу а, босненски хвати, които са напълно погрешни. Госпожа Интвелт. Благодаря ви, госпожо председател. Всички знаем, че политическите дебати понякога могат да станат доста разгорещени емоционални, но трябва да отбележа, че от доста време се занимавам с политика и все пак бях шокирана от а, а, изображенията на шестима наши колеги, които, едва, които които едва ли не са били обесени тези е, сним, изображения бяха разпространени в интернет. Радно се, че приятелят Таяни незабавно реагира и поиска гарантиране на безопасността на нашите шестима колеги. И действително министър-председателят на Полша осъди тези действия, но е, независимо от това каза, след, независимо от това тя каза, а пък вижте как се държат вашите евродепутати и как си позволяват да обиждат Полша. И всъщност заместник-председателят на парламента и нейн приятел си позволи подобни коментари за някои от колегите, включително и по мой адрес. Разбира се, всеки има право да се възползва с подата на слово, но се надявам, че можем да, все пак да проявим и малко уважение едни към други и се надявам председателят Таяни да настоява пред полското правителство да гарантират не само физическата безопасност на нашите колеги от Польша, но да гарантира и свободата на словото, дори и когато казваме неща, които тях не им се харесват. Thank you very much. Много ви благодаря за много важното изявление. Знаете, че председателят Таяни предприе действия и действително, може би, би следвало по-често да използваме думата уважение. Господин Дартмут. Благодаря ви, госпожо председател. Процедурен въпрос, въпрос към госпожа Интвелт. Дали ангажираността и свободата на словото се прилага и тук в рамките на Европейския парламент, а не и извън него? May, I'm going to answer that. Колеги, и ваше позволение, аз ще, ще отговоря на този въпрос и отговорът е да. И сега продължаваме с дневния ред, окончателният е, дневен ред. Хамс, Госпожо Хамс, извинявам се. Искате ли думата по процедурен въпрос? we will get to the order of business. i only wanted uh, to add uh, to what uh, our. Исках само да добавя нещо към казаното от колегата от АОДЕ. За мен също беше много притеснително да видя в социалните медии изображение на няколко колеги от Полша. Тези изображения показваха нашите колеги обесени. Смятам, че това е нещо, което по никакъв начин не може да попадне в категорията свобода на изказа. За мен това е престъпно действие. What we can uh, expect our colleague и очакваме от колегите ни в бюрото на парламента, включително и заместник председателят ни от Полша, е не само извинение за неговите думи, но и да се предприемат действия срещу а, това действие, което аз окачествих като престъпно. Благодаря ви за вниманието. We... Благодаря, госпожо Хармс. Това наистина е много важен проблем. Ние споделяме вашата тревога. Не искам дебат, но ще дам все пак думата на господин Краснодепски. Tylko, że koledzy niepotrzebnie się martwią. E, polskie władze... kolegi полските власти в момента се занимават със случая. Благодаря, господин Вайгел. Ние изразяваме нашата солидарност с колегите днес. Бих искал парламента да покаже своята солидарност към двама бивши членове на Европейския парламент, които са в Испания в затвора. Нека да не си затваряме очите и да не мълчим пред това, което се случва. Благодаря ви. Благодаря ги. Споменах, че на 15 ноември бе прият дневният, проект от дневния ред и следните промени бяха предложени за днес. Изявление на комисията относно данъчният пакет се отлага и ще ще се добави като трета точка изявление на комисията относно наводненията в Атика. Също така доклада на господин Гейер утре се добавя, а доклада. за Доклада на госпожа Сакорафа, трябва, който трябваше утре да бъде гласуван, се отлага и утре също така доклада на госпожа Арферара по правило 9 от правилника за вътрешния ред ще бъде гласуван утре. И сега можем да минем към първата точка от дневния ред. Бюджетна процедура за 2018 година. Пръв на нашият списък е господин Артви, председател на